Good afternoon, everybody. I'm a bit surprised to see that we are only two members, but two important members. Уважаеми европейски граждани, уважаеми депутати, Преводачите имат към вас едно съобщение. Информираме ви, че вследствие на наложените ни трудови условия вече трети седмица тече спор с ръководството на парламента. Въпреки многото неща, с които се съгласихме, ръководството не прави усилия да реши спора. В резултат на това, преводът ще бъде преустановен точно в уречения час, 18 часа и 30. Благодарим за вашето внимание, желаем ви успешен и приятен ден. Така, само двама преводачи сме за съжаление, но смятам, че можем да започнем, въпреки че нямаме кворум. Приемаме протоколите от април и май. И сега минаваме към първата петиция 813 от 2017 година. Жалбоподавателя е господин Агаци и господин Кардероли са е тук. Е, много ви моля, вземете думата, разполагате двамата с 5 минути и с удоволствие ще изслушаме това, което имате да ни кажете. Buongiorno e grazie della possibilità di intervento. Il tema dell'incenerimento... Благодаря. Голям въпрос е за нас отстраняването на отпадъците в Италия. Вид отпадък от циментен завод в Италия е класифициран като горивен твърд отпадък и може да бъде горен. Доказателствата обаче сочат, че от това горе не може да настъпят големи замърсявания. Това може да има голямо влияние върху здравето на гражданите е, чрез увеличен брой на тумори, на пан- панкреаса, на дебелото черво. Може да има и други увреждания. горивни твърди отпадъци се изгарят. Бе направено изследване в тези области, където това се случва и се видя, че ногтите на децата съдържат 20 пъти по-голямо от допустимото стойност алуминий. ситуацията се влушава. Непрекъснато опасностите растат, околната среда се замърсява и това става именно вследствие на горенето на тонове твърди отпадъци. 8 милиона твърди отпадъци на година се изгарят. Цементните заводи, освен това, са често близо до населени области. Над 300 000 граждани са пряко засегнати. Тяхното здраве е поставено на карта. Съществува конфликт между новата на директива на Европейския съюз за отстраняване на пластмасовите отпадъци и класификацията на отпадъците от цементните заводи, класифицирани като горивни твърди отпадъци. Изследвания са правени и върху кокошки, и върху други домашни животни, където също е установено по-големи стойности от допустимото вредни вещества в кръвта им. Установено е и замърсяване на почвата. Нужни са по-строги изисквания за опазване на околната среда. Нужни се, нужно е спазване на строгите строго поставените стойности. Европейско изследване, което протече 3 години, показа, че замърсяването на въздуха има огромно негативно влияние върху здравето на децата. Въвеждането на този нов горивен твърд отпадък влушава ситуацията. Ще дам думата на моя колега Калгароли, който е специалист в областта. Благодаря. Цементните заводи влияят върху околната среда. Правилата в тази област целят намаляване на отделяне на отпадни вещества. Има една технология, която позволява изгаряне на твърди отпадъци. Азбест и азбестови съединения попадат в тази категория. Цементните заводи показват, че може да се намалят емисиите от натриев оксид, като се използват альтернативни горива. Има заложен, от, заложен критерий като краен отпадък в директивата. Ние знаем, че използването на тази технология е широко разпространено, особено в Германия. Но и срещу нея в Германия има възбудени дела. Този начин на третиране на отпадък не е в унисон на съществуващото законодателство. В Италия околната среда се замърсява непрекъснато, трябва правилата, които въжат в момента, да бъдат променени. Местното разнаселение, обаче, на него не му е позволено да да влияе, да изкаже своето мнение върху законодателството. Цементните заводи трябва да намалят изпусканите от тях емисии, независимо от техните технологии. Въпреки това, цементните заводи в Италия разчитат на проучванията, които са направени от бизнеса. Проверени са няколко цементови завода, но няма ясни данни за емисиите от тежки метали, които Ораторът бе прекъснат. Вие имахте 5 минути, а, вече надвишихте времето си за изказване. Може в края, след комисията, да вземете отново думите и да, думата и да направите отново обобщение. А сега комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Вие мисля, че сте получили пис... писменият ни отговор. Аз лично го подготвих, но явно не сте го получили. Добре? Ще ви дам основно обяснение. Какъв е проблемът тук? Вносителите на петициите засягат използването на цементните заводи и по-точно въпроса за горивния твърд отпадък. Този отпадък отговаря на критериите краен отпадък, идентифициран от, в член 6 на директивата за управление на отпадъците. Когато няма европейски критерии, държавите членки могат да зададат своите критерии и Италия е направила именно това. Тя е обяснила на комисията своите аргументи – и тези изисквания се основават на регламента за техническите мерки. Тези изисквания гарантират обективни критерии и защитават околната среда и човешкото здраве. Освен това, директивата за индустриалните емисии покрива цементните заводи, и тя лицензира технологиите, които се използват в тези заводи за пречистване на отпадъците. Това трябва да са възможно най-добрите технологии. Директивите задават определените стойности и задават най-високото ниво според научните данни за защита на хората и околната среда. В този случай няма доказателство за нарушаване на директивите на Европейския съюз. Според комисията, ако има завод, който не спазва тези разпоредби, националните власти трябва да оценят нарушението и да се справят с проблема. Комисията няма компетенции в тази област. Тя не може да разследва нарушения. Що се отнася до разпоредбите от италианска, страна, ние смятаме, че те съответстват на Европейската директива. Благодаря. Thank you very, very much, Mrs. Antico. Благодаря, госпожа Антико. А сега Колегите имат думата. Госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че Отговорът на комисията според мен е доста трудно разбираем. Най-напред говорим, ние говорим за определен с Ние говорим за системно нарушение на стойностите, на законите. Това е един определен завод. Аз говоря за декрета от 2013 година на италианските власти, който идентифицира дефиницията за отпадъци. Чрез нея се отваря пазар за използване на вторични горивни твърди отпадъци. В момента проблема в Италия и в Европа, който е свързан с използването на горенето като преработване на твърди отпадъци, е огромен проблем. Горивото, използване в цементните заводи, създават пазар за новите отпадъци. Отпадъци, които стават гориво. И това подгопава цялото приложение на кръговата економика като принцип. Е, кръговата економика по принцип е трудно да бъде установена като процес и сега имаме една много критична ситуация. Много заводи използват тези а, горивни твърди отпадъци като гориво и това застрашава здравето на хората. Комините на тези заводи са приспособени за производство на цимент, а не на горене на отпадък. И по този начин се отделят много вредни вещества в атмосферата. Емисиите биха могли да бъдат намалени, като се адаптира самия завод в неговите технологии. Но не става само дума за азотните съединения, за азотните емисии, става дума и за диоксидните съединения. И те сериозно застрашават човешкото здраве. Нашето искане е петицията да остане отворена, да има бъдещо бъдещ мониторинг на ситуацията на европейско равнище. Искаме да има съобщение до Министерството на околната среда, за да се заостри вниманието върху това, което се случва. Ние от много време се занимаваме с тази ситуация. Министърът на околната среда също знае за проблема, но би било хубаво да има и реакция от Европейската комисия. За това молим госпожа председателката. Искаме освен това да се проведе проучване, което да осветли големите неизвестни в това уравнение. Има замърсители в цементните продукти, които се използват в публичните сгради за строежа на, на домове. А, те също могат да замърсят здравето на хората. Господин Педичини, благодаря. Аз съм пълноправен член на комисията ЕНВИ и мисля, че мога да разкажа малко за нашия опит от Комисията по околна среда, когато се занимаваме с тези проблеми. Мисля, че това би било полезно както за Комисията по петиции, така и за самите вносители. Този дебат тече вече доста време в Италия. Няма да навлизам в подробности относно тежките метали, алуминиума и другите замърсители, които проистичат от е, производството на цимент. Бих искал обаче да кажа нещо за това, какво се прави в заводите в момента. В момента ние провеждаме кампания в Италия – където, във всички региони, където има цементни заводи. И искам да повторя това, което всъщност правим по отношение на всички онези, които са изложени на замърсяването. Декрета от 2013 година, номер 22, казва, задава определени изисквания в съгласие с Европейската директива, която постановява, че националните власти трябва да, зададат изискванията в случай, че такива няма на европейско равнище. Отпадъците от цементното производство имат обаче отрицателно влияние върху околната среда и върху човешкото здраве. РИЧ директивата ограничава използването на химически отпадъци и химично модифицирани такива. Всички деривати, използвани за цимент, не са су, природни суровини, те са, били, те са преминали химическа обработка, затова те спадат под въздействието на, в обхвата на директивата РИЧ. Сега за алуминиума. За алуминия. Е, той се използва за укрепване на цемента. Ние знаем, че има изпитвания в Италия, където се използва цемент в процеса. Давам думата на вносителите отново за две минути. Господин Калдероли, може би вие можете да продължите, тъй като аз ви прекъснах. Няма нужда да изчитате е, вашето изказване, ние го имаме, но просто ако искате да кажете нещо на комисията или да реагирате на това, което казаха нашите колеги, моля, имате думата. Си, solo un aspetto. Благодаря ви. Ще се върна само към един от аргументите, които изтъкна комисията в отговора си. Националното законодателство по, а, допуска а, изкарането на вторични горивни от, отпадъци. Но Нашото, нашите власти са отговорили, че няма доказателство за не за последици, за отрицателни последици върху околната среда и хората, но също така няма и доказателства за това, че а, е, такива последици има или няма. Така че смятам, че съответната Европейска агенция трябва да е, отвори досие по е, въпроса, да се направи един подробен анализ на произведените циментови елементи и да се разберат какви са резултатите. Благодаря ви. Е, очакваме писмен отговор от комисията, за да можем да решиме е, какво какво да бъде по-нататъчното развитие на нещата. Аз ви предлагам след получаване на писменият отговор на комисията да направим анализ, да изпратим писмо до италианските власти, като кажем, че ние сме много разтревожени от е, случващото се в този регион и че трябва да се вземат мерки. Мисля, че това трябва да бъдат нашите действия от тук нататък. Така че Радвам се, че жалбоподавателите се усмихват. Това се случва редко. Благодаря ви за това, че бяхте тук сред нас, за да изтъкнете сериозността на проблема. Приятен следобед в Брюксел, въпреки че времето не е прекрасно. Благодаря ви още веднъж, че дойдохте сега да преминем към следващата петиция 0595 относно помпено-акумулиращата водно-електрическа централа Салас Аскончас в Оренце. Не, за съжаление няма повече депутати, но преди това исках да привлеча вниманието ви относно положението на преводачите. А, но ще им дам думата малко по-късно, когато има повече депутати в залата. Искате ли да вземете думата в момента? Да, в такъв случай давам ви 30 секунди. Уважаеми депутати, уважаеми европейски граждани, отново искаме да ви информираме, че вследствие на наложените ни трудови условия вече трета седмица тече спор с ръководството на парламента. Въпреки многото неща, с които преводачите се съгласиха, ръководството не прави усилие да реши спора. В резултат на това преводът ще бъде преустановен точно в уречения час 18.30 часа. А сега минаваме, както казах, към следващата петиция. Жълбоподавателят и носител не е сред нас, но комисията е тук. Господа, госпожа Варгас Амелин или господин Каведас от е, комисията или Саварга Камелин. Е? Имате думата. Ще говоря испански, госпожо председател. Благодаря ви, благодаря на добър ден на всички. Тъй като жалбоподавателят не е тук, ще представя с няколко думи съдържанието на е, петицията. Става дума за една помпено акумулираща водоелектрическа е, електроцентрала в Оренси. Е, водата с коя, която се ползва, се смята за добре а, за качествена, докато в басейна Конча с водата не е толкова качествена. Жалбоподавателят се страхува за това, че може би качеството на водата ще спадне. Комисията отговори на жалбоподавателят на 28 февруари и междувременно получихме допълнителна информация от жалбоподавателят, която ще вземем предвид. Първо, държавата членка, в случая Испания, от прилага законодателството в тази област. Според информацията, с която разполагаме, е извършен овоз, направено е публично допитване и също така са публикувани резултатите от овоз. Там в съответните публикувани документи са били изложени евентуалните рискове, както и предложени мерки за тяхното смягчаване или оттегляне. Конфедерацията, хидрографичната асоциация на Синоци не е обаче излезла с отговор случая става, става дума за административен акт, който може да бъде успорван пред испанските власти. Колкото до допълнителната информация, получен от подевателю, то още веднъж той посочва потенциалните рискове и е, също така набляга на състоянието на и качеството на е, водите в е, този регион. Искам да ви кажа, че в хидро, хидроглическият план е, е, е, е включен, са включени екологичните цели, както и съответните методи за постигане на поставените екологични цели. В заключение, предвид информацията, с която разполагаме, комисията не смята, че този, този, този проект е в нарушение с директивата, посочена от жалбоподавателят. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Мисля, че можем много лесно да направим едно резюме. Според комисията няма да има отрицателни ефекти за Натура 2000 или а, няма да има влушаване на екологичната а, среда, но що се, що се Комисията ще следи от близо начина по който се извършва проекта, но смятам, че можем да затворим, да приключиме с тази петиция, след като в крайна сметка няма нарушаване на е, европейското законодателство. Само двете сме. Искате ли да вземете думата? Само да кажа по не, наистина, както каза председателката, ще би било добре да закриеме тази петиция, но да следиме развитието, което ще ни бъде предоставено от комисията. В такъв случай минаваме към следващата петиция 06214 относно съзване на парцел на вносителя на петицията с обществената мрежа за питейна вода. вносителят го няма, но давам думата на представителката на комисията, за да ни информира за тази петиция. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия направи предварителен анализ на фактите в тази петиция, след което се свърза с испанските власти. Комисията е на мнение, че има две директиви, които трябва да се проверят директивата за питейната вода и е, директивата за пречистване на градските отпадъчни води. По отношение на директивата за питейната вода, ние заключихме, че директивата регулира единствено качеството на водата, която се доставя на потребителите. Необходимо е тя да бъде достатъчно чиста и да не вреди на здравето. В този случай испанските власти са тези, които решават как да изпълняват директивата. От друга страна, комисията също в хода на процедурата за нарушение провери как се изпълнява директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Ние можем да потвърдим следното – тази агломерация наистина е в маржа на градоустройството. Освен това, има частично разработен план за санитарните води. Може да се каже, че това е малка градска агломерация, която е на известно разстояние от останалите ядра – на населението. Разделена е от земеделски земи. Това е част от терените на Кастилия. В този случай испанските органи са тези, които са отговорни. Има разминаване с фактите, заявени от носителя на петицията, що се отнася до броя население. Съгласно директивата за пречистване на градските отпадъчни води, за местата с по-малко от 50 жители. Можем да кажем, че са наложени минимални изисквания по директивата, но директивата не налага задължително наличието на колектор. Ето защо комисията е на мнение, че в конкретния случай, описан от вносителя на петицията, би било по-добре вносителят да се отнесе към испанската администрация тъй като Европейския съюз определя единствено минималните стандарти, но нямаме действащи европейски норми. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на членовете. Никой ли не иска думата? I don't believe this. Most of the time I have... Не мога да го повярвам. Обикновено твърде много колеги искат думата и не ни стига времето, а днес като че ли е обратното. Мисля, че това, което трябва да направим тук, след като знаем, че от октомври миналата година срещу Испания така или иначе вървят процедури по нарушение, е необходимо да се направи нова оценка. Ние би трябвало, както правилно беше казано, в този случай да се обърнем към регионалните власти и да им изпратим писмо като последващо действие. Също е времено затваряме петицията. Мисля, че това е най-доброто решение. Възоснова на чудото днес и предприятите мерки, така че затваряме петицията. В този случай работата продължава на друго ниво. Добре, сега станахме вече 4 на брой, така че взимаме такова решение. Малко сме напред в програмата си. Трябва да изчакаме вносителя на следващата петиция 0606-2017 относно стратегии за справяне с нарушенията на економическите права и правата на собственост в чужбина. Вносителят на петицията Франциска Родригес не е тук. Може би ще помоля да се обадим на вносителя и да продължим работа в 4 без 15, като се надяваме вносителят вече да е в залата. Продължаваме в 15.45. Ако искате, пинете чаша вода, поговорете с своя съсед, изяща един банан, пет минути, 15.45 продължаваме.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 Okay. I gave you a few minutes just to... Е няколко минути. Extra effort. ви няколко минути допълнително. Сега продължаваме. Много ми е приятно да приветствам Марта Родригес, която представлява вносителя на петицията. Добре дошли в нашата комисия. Без да се бавим повече, ще ви дам думата като ще помоля политическите консултанти да продължат дискусията си извън залата или да запазят мълчание. Благодаря. Заповядайте, господин Родригес. Uh, Мога ли да говоря френски? Можете да говорите на френски, както и на останалите официални езици. Френски, английски, испански, всичко, което ви харесва, разполагате с 5 минути. Благодаря, за мен е чест, че съм днес сред вас, за да се изразя от името на моето семейство. И а, да чуете и гласа на моят а, народ. Аз съм а, от а, Бенин, република Бенин в а, западната част на Африка. Женен съм, имам деца, деца. Съпругата ми е германка, децата ми имат немско и швейцарско гражданство. И е, сме собственици на най-голямата фирма в е, Бенин. Днес обаче сме жертва на политически обстоятелства, на политическо грабителство, мога дори да кажа. Тъй като не разполагам с повече от 5 минути, искам само да ви обясна, че моето семейство загуби, т.е. отнети ми бяха инвестициите в Бенин. За съжаление, ние не сме единствените жертви на това положение, но това грабителство – много са лицата и фирмите, които станаха жертва на подобни деяния след идването на властта на новото правителство. Ако вие сте опонент на властите или просто конкурент, се намира начин да ви се отнеме всичко. Няма вече правосъдие в моята страна, тъй, тъй като личният адвокат на президента бе назначан за министър на правосъдието, а времено адвокатската му кантора е, води всички дела, свързани с е, държавата. Миналата седмица този, това лице бе назначено и председател на Конституционния съд. Така че от тук нататък всяко едно съдебно решение или всякакво решение в областта на економиката, политиката, общественото, зависи от него. От тук нататък дали ще дишаш или не, зависи от президента и неговата клика. Що се отнася до нашето предприятие, днес моето семейство вече не притежава никаква а, недвижима собственост в а, страната. Става дума за най-голямото промишлен завод за преработка на памук. Става дума за най-големият хотел Шератън в Бен, Бенин. Миналата година нашето семейство загуби 35 милиона евро по, по силата на договори с групата Дрейфус, но ние не, мож, не можахме да изпълниме своят, своите задължения и съответно ни осъдиха да изплатиме щети. Предишната година а, загубихме 40 милиона евро и разполагам с а, доказателствата. Не мога да навлеза в подробности тук в 5 минути, но мога да ви кажа две неща, които можете да проверите. Президента на Бенин а, публично заяви, заяви, че за да бъде човек и преизбран, не е нужно да е постигнал добре, добри резултати, а да може да е, смаже конкуренцията и да изкриви конкуренцията. Няма вече правосъдие в моята страна. Ако се обърнете към е, правосъдието, ще бъдете осъден, ако и много хора просто биват хвърлени в затвора. Много, много от депутатите са вече в затвора. Е, съдебните решения на Конституционния съд вече не се прилагат и уважават. За съжаление, е, петте минути изтекаха, не искам да злоупотребявам с вас, но ние бихме искали комисията да помогне, да ни помогне да, да, се вър, да си върнем наши, нашето имущество. Е, повече от 250 милиона сме инвестирали в тази страна а, и е, необходима ни е вашата помощ. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Комисията Господин Шакон е тук. Ще му дадем думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. аз ще говоря френски. искането на жалбоподавателя е в две. Е, има две два елемента. Първо, той е, моли комисията за е, да, да бъде медиатор а, в споровете с, а, преце, с президента на републиката и второ, той а, иска ние да се намесиме пред правителството, за да защитиме правата на инвеститорите и е, собственици на недвижими имоти в Бенин две искания и ком, ком, комисията из, така навлезе в а, същност, същността в рамките на своите правомощия. Колкото до първото искане, е, ние е, смятам, че ви, въпреки всичко трябва да се, да се обърнете към а, си, към ябенинското правосъдие и, апел, и апелационните съдилища. По-скоро може предвид това, че ням, нямате доверие в местното правосъдие, може би да се обърнете към Африканската асоциация за бизнеса и съда, който съществува към нея, към който има и арбитражен съд. Така че ние бихме могли да ви помогнем в вашите взаимоотношения с тези асоциации. Колкото до второто искане, защитата на правата на европейските инвестиции в Африка, комисията работи за подобряване състоянието, бизнес климата в Африка и зачитането на е, човешките права. И това се извършва на три нива. По силата на политическия диалог, е, член 8 от споразумението от е, Котону. Второ, плана за помощ за развитие, което съдържа подобен елемент, както и е, плана за инвести... външния план за инвестиции, който бе, е, който се прилага от 2016 година и в който също се съдържат е, клаузи по тези проблеми. Благодаря ви за това, че обяснихте нещата. Давам думата на колегите. Mr. Jahr. Den Jahr. Wir gucken uns ja, wir gucken uns ja gerade an und aus unseren Gesichtern spricht auch eine gewisse Rolle. По израженията мога да кажа, че не знаем на къде вървим. Не разбира много ситуацията. Въпросът е как наистина можем да помогнем. Просто не е завярване това, което се казва. винаги се проваляме, защото определени политически условия не са на лице. Е, държавност, върховенство на закона, демокрация, това са предварителни условия за процъфтяване на економиката. А въпросът е как да помогнем на вносителя, защото времето минава и на него всъщност му е взета собствеността. Той казва, няма никакви инструменти той да се защити. И това е най-лошото, което може да се случи някому. И затова просто се споглеждаме с колегите и имам чувството, никой не знае как ефективно да му помогнем. Добре, комисията прави предложение, но моят въпрос към комисията е какви са нашите отношения с Бенин? Не може ли да се поощри да се създаде някаква, някаква консултативна процедура? Имаме ли политически диалог? На следващо място върховенството на закона. А, не знам какъв е тук, каква е тук възможността. Аз съм фермер, аз зная какво означава това е за вас. Аз съм пораснал, израсъл в комунизма и зная какво значи да ти бъде взета собствеността и човек да не може правно да се защити. Има ли, моят въпрос е към комисията, има ли някакво, някакъв инструмент, с който да му помогне? Друг колега. I think that the Commission has outlined the situation. Мисля, че комисията доста добре очерта положението. Господин Родригес, ние сме много загрижени от вашите, вашият проблем. Вие давате работа на хиляда души в региона, а в региона има много проблеми. Хората страдат от недохранване, има голяма безработица. Нашата комисия признава това, което вие правите за региона и оцени високо. Благодаря ви за това, че сте много смел. И ако искате да ви, да ви дам отново думата, за да реагирате на казаното от, коли, от комисията и от а, колегата. Не. Реагирайте нормално, не, не, без ограничения във времето сега. Кажете ни какво мислите Е, ще, ще Бих искал. Днес, гледайки телевизия, си слушах пресконференцията на Ангела Меркел относно а, положението с а, миграцията от Африка. Радвам се, че съм тук сред вас. За мен е голяма чест, но се питам защо е, африканският континент, най-богатият на ресурси и суровини континент, е и континента, който изнася най-много е, иммигранти, е, насилие и войни. Защо, когато един африканец разполага с малко власт, той използва, за да избива своите сънародници? Европейският съюз а, се бори срещу монополистите в економиката. Но днес в, в Бенин президента на републиката контролира 100% парламента в 2 часа сутринта 10 депутата могат да гласуват е, закон, който да промени изцяло положението в страната. Имам доказателства за това. Той е президент и на пристанището, и на летището и на земеделието чрез своите фирми. Той контролира всичко. А Европейският съюз продължава да предоставя помощ за борба с бедността, която провокира и генерира миграцията. Така че аз мисля, че това е един много така много дълбок и много сериозен проблем. Аз нямам нищо против вашето пред, предложение да се обърна към регионалните форуми и Организацията за търговско право в Африка, но ние вече останахме без, без пари. Всичките ни пари отидаха по адвокати. Е, е, един съдя ни отне завод, завод, който струва над 100 милиона евро. Но те не направиха оценка, просто произволно решиха нещата. Вие е, в Европейският съюз, вие си сътрудничите с Африканският континент в рамките на споразуменията за АКТБ. помощта за развитие. Има, разполагате с много инструменти и, и много ем, лостове президента на Кот Дивуар се опита да бъде медиатор между нас, но нищо не се получи, защото е много трудно един африкански президент да каже на друг, абе престани да, да, да, да турмозиш или да изтезаваш хората в твоята страна. Така че вие вие сте тези, които можете да им кажете. Ние просто искаме е, съдебна помощ, е, за, защото ние просто искаме да, да бъдат е, защитени нашите права. Виж, вижте дали това, което казваме е вярно и ако е вярно, ние е, на колен, коленопреклонно ви молиме, вземете отношение по това досие. Не става дума само за мен и моето семейство и за други. Можете ли да бъдете конкуренти на, на фирмите, които принадлежат на президента? Ми не можете. Е, можете да, да, да, да, да се обръщате към съда, към съди, но това е, за това става дума. Не искам да от, ви отнемам повече време, но моля ви, е, проучете нещата, идете до край на нещата. Защото в крайна сметка вашите деяния, вашите дейности се саботират от а, правителството. Бенин съм сам по себе си е демократична страна, но всички, всички са а, неутрализирани. Синдикалистите, радиото, вестниците, никой няма право на дума в Бенин. Но вижте, влез, влезте в Google и вижте колко пъти съм се изразявал, съм вземал, заемал позиции срещу корупцията. Е, аз съм бизнесмен, но е, съм честен. А, защо? Ние искаме просто възможността да работим и да печелим пари. Никой не го е заслужил нито жена ми, нито децата ми. Да, разбира се, казва председателката, нищо не сте направили да заслужите подобно отношение. Но нашата комисия може, не може да направи много, но да се надяваме, че ще можем по някакъв начин да подобрим нещата, но за да бъда честна, ние наистина разполагаме с много ограничени възможности. Ще се опитаме да направим всичко, което можем. Като ком... ние ние ви е, приканваме, както и комисията, да се обърнете към Западноевропейски економически валутен съюз и, да, и към съда и арбитражния съд е, към тях. Това са а, е, съответни органи, които реша, могат да решават а, е, спорове и да извършват арбитражи и да ви помогнат да получите обещетение за щетите, на които сте били жертви. Също така бихме могли да изпратиме писмо до Фредерика Могерини, върховният представител, да й обясниме какво е положението, да изражиме нашата загриженост за вашия казус, господин Родригес. Става дума за наистина едно много сложно положение, защото, както вие казахте, Става, става дума за систематично потъпкване на права в Бенин, не само за вашия конкретен случай, но боя се, че не можем да направиме нещо повече, тъй като ние нямаме никакви правомощия в страната, ние можем само а, да наблегнем, така да, да хвърлим светлина върху положението на нещата и да закриеме петицията може би колегите Питър. Кратко допълнение. Е, по отношение на тази проблематика, помощта за развитие, такът големи дебати в Комисията по бюджетен надзор. Де факто нямаме контрол. Има корупция, има политически натиск. И аз бих прехвърлил тази петиция в Комисията по бюджетен надзор. И ако може да помогнем да се подобрят да се подобри ситуацията в развиващите се страни за, за хората. Това би било чудесно. Сега не искам да бъда разбран правилно. Трябва да се опитаме ние да се застъпим за подобряване на ситуацията за хората. Е, това е, което бих предложил да им петицията в комисията по бюджетен надзор. Добре, ще направим това. Ще направим е, тези неща, включително и нали, съветваме ви да се обърнете към регионалния съд и арбитражния съд. Ще направим И след като а, се обърнахме и към комисията по бюджет на бюджетен контрол, ние изчерпваме всички средства. Благодаря ви, господин Родригес. Наистина разбираме, че вашето семейство и вашите деца също са засегнати от това, но това е което можем да направим и се надявам, че това ще има някакви все пак дългосрочни последици. Благодаря ви, че дойдохте в Бруксел. We go to the next item. We are still ahead of schedule. Благодаря, колеги. Преминаваме към следващата петиция. Все още сме малко напред във времето, но след като вносителите са в залата, мисля, че можем да преминем към петиция 606 607, извинете, е, относно намаляването на помощите за биологично земеделие. Има и много интересна презентация, която е подготвена от вносителите на петицията. Заповядайте. 5-6 минути имате за представяне. Добър ден. Аз съм Родригес Гарсия, и съм председател на Асоциацията по земеделие в Кастилия Ламанча. Тук е колегата, който отговаря за екологията. За нас е много важен този проблем, защото биологичното земеделие разчита на помощите, които получава за селските райони. Тези помощи се следят от комисията. В, в този случай се подписва договор. Ние като земеделци се ангажираме за 5 години да извършваме биологично земеделие. Тази помощ започна в Кастилия Ламанче през март 2015 година. Но само една година по-късно, въпреки че се бяхме ангажирали за 5 години, управлението на Кастиля Ламанча ретроактивно направи промяна и намали с 67% помощта. Това е промяна по средата на изпълнението и всъщност над 3000 земеделци трябваше да се откажат. Това е половината от тях – Имам предвид ангажираните в биологичното земеделие. Също времено виждаме, че не сме имали правна сигурност, няма как да имаме достатъчно увереност, че всичко това е легитимно. Ние сме подготвили съответната документация – документация, по която е работено и на европейско и на регионално ниво. Същевременно на 25 юли 2014 година Кастилия Ламанча получи одобрение за своите планове от Европейската комисия. Беше направена оценка от тази комисия и ако нещо не е било правилно, комисията естествено е можела да поиска промяна. Но в този случай то не е направено. Можем да попитаме комисията защо. Същевременно са направени изменения, които не са включени в първоначалните наблюдения. През 2014 година комисията е изпратила своите наблюдения но там не се казва, че помощите са в повече, отколкото трябва. В следващия квадрат виждате съответно какво е залегнало от името на комисията и от на регионално ниво. Виждате намалението с 20% 2015 година и след това с 67%. През март 2015 година регионалните власти са излезли с решение, съгласно което този акт отговаря на законодателството. Също така се посочва, че при помощите не може преди одобряването на ПДР да се взема решение. В този случай не може обаче да се правят ретроспективни промени. Също така имаме увеличение на бюджета с 17% се прави промяна Регионалните власти разполагат с цялата информация от земеделците и възоснова на постъпилата информация също така са изработили свои планове за очакваните резултати. Това е важно и от гледна точка на правната сигурност. Имаме и изчисленията, които са направени – При промяна на условията обаче с оглед на получаване на конкретен резултат, през март 2016 година правната служба излезе с становище, че не може да се прави такова намаление, след което обаче намалението беше оправдано с решение на комисията. Това намаление на получаваната помощ означава, че няма да се поддържат определените земеделски площи. В първия регион имаме гори, във втория регион имаме също важни насъждения. 6, 8, 26, 29 и 30 del имаме съответно изпълнението на регламента от 2013 година, както и регламента който постановява правната сигурност. Ние бихме искали да продължи проучването и ангажир... ангажираността на комисията по този въпрос. Също така е необходимо да се грижим за опазване на биологичното земеделие в Кастиля Ламанча. Много благодаря за вниманието. Thank you very much. This is an interesting question and... Uh, Благодаря. Много интересен въпрос. С нас е и представителя на Кастиля Ламанча, Пилар Хилар Антрадос. Ето е там. Много се радвам, че мога да ви дам думата. Cambia, de asiento, Ahora, ahora. Sí. Buenas tardes, señora presidenta. Les... Добър ден, госпожо председател. Благодаря много за поканата. Като представител на региона Кастили Ламанча, нека кажа, че писменно сме изпратили данни, които отразяват земеделската политика в нашия регион. Решението, за което става дума, е взето с оглед на ефикасността и бюджетната отговорност на управлението. През март 2015 година бяха отпуснати помощи. Тези помощи обаче зависяха от окончателното одобряване на финансовата програма до 2020 година. Това одобрение още не беше получено на времето. Ето защо беше необходимо след това да направим преразпределение с цел по-добър баланс. Още 2002 до 2012-13 година ние разпределихме количествата. Те бяха увеличени 7-кратно като брой хектари. Едно простичко изчисление показва, че помощите в този случай няма как да бъдат раздавани по същия начин, ако искаме опазване на екологично важните площи. За нас е необходимо да запазим екологичната аграрна система, да имаме максимален брой хектори, които отговарят на екологичните изисквания – Климатът на Кастиля Ла-Манча е такъв, че разходите за производство на определени насъждения, като маслиновите насъждения и други, са много сходни с разходите за други култури. Ето защо ние решихме, че можем да подкрепим повече производители и по-голям брой хектори. Същевременно ние представихме програмата и на Европейската комисия. Тя я одобри през октомври 2015 година. 14% от обществените разходи са заделени за биологично земеделие. Като освен това, ние успяхме да преразпределим допълнително 21 милиона евро – от общо 253. Необходимо е също така да имаме предвид, че това отговаряше на първоначалните ни намерения, благодарение на решението на Кастиля Ламанче през 2016 година. Ние излязохме и с компромиси 2016 и 2017 година. Успяхме да одобрим по-голям брой земеделци, по-голям брой заявки – като екологичното биологично земеделие успя да обхване много по-голям брой хектари в Кастия Ламанча. 326 000 хектара. Следователно може да се заключи, че ние с оглед на бюджетното разпределение и кризата в региона сме определили земеделската биологична политика като приоритет. Благодаря. The commission is still with us, as always. Благодаря, комисията е тук. Чудесно. Господин Еврец е представителят на комисията. Имате думата. Ça marche. Je vais m'exprimer en français, semblerait que c'est une instruction. Ще говоря френски така предпочитат и преводачите. От моя гледна... Преди, преди една година разговаряхме по този проблем и нищо, нищо не се е променило. Може би имаме различни перспективи, различна гледни точки. Затова ще се спра на гледната точка на комисията първо. Програмата за развитие на селски район Кастила на Манча бе приета през октомври 2015 година. Всичко случило се преди това не ангажира комисията и всичко случило се и след това са промени, както могат да бъдат нанесени във всяка една програма. Така че нещата се безкрайно ясни. Получили сме проекта за развитие на селски район през 2014 година. Документа беше ужасно объркан. А, нищо не можехме да разберем от него и след задълбочен анализ на 13 ноември 2014 година е, излезахме с коментар. Аз съм е, автор на коментарите, които са 319. 319 забележки по този проект, което говори за качеството на проекта. В 242 е, аргумент се казва – че не, не е имало коментари по сумите. Да. Да. Там не се казва, че те не са съгласни, че ние не сме съгласни с а, сумите. А, това не е наша, не, наша работа. Наша работа е да кажем, имаме ли някакви възражения при изчисленията. Там ние казвахме, ще се, ще се прилагат разпоредбите на член 10 от писмото от 2014 година, за да се изчисли помощта. Аз тук го казвам, го казвам в бъдеще, в бъдещо време, и това, това изчисление ще се основава на метод за изчисление, в който ще включва допълнителните разходи, свързани с изпълнението на проекта. И това ще има за основа най-новите данни, такива каквито трябва да ни бъдат предоставени. Казвайки това, Ние не определяме сумата за биоземеделието или компенсационните мерки, а, ако не се използва съответния метод за изчисляване а в получената програма през 2014 година подобно съдържание не съществуващи. Затова ние не коментирахме това, което не заслужаваше да бъде коментирано. В последствие а, имаше информация относно цифрите, но тъй като тези цифри бяха предоставени в по-късен етап, това нас не ни касаеше. В последствие се разбра, че в Кастия Ламанча има демонстрации и протести и че правителството ще вземе решение за да извърши промени. Да, тези, тези промени от друга страна не удовлетворяват исканията на жалбоподавателите. Те е, искаха по-големи суми да бъдат е, предоставени за биоземеделието, т.е. да се върнем към цифрите е, записани в е, е търга през 2015 година. В Както вече казах, комисията не взема отношение по сумата заложена в програмите за развитие на сълските райони, а по методите на изчисляване на тази сума. Второ, в а, Кастия Ламанча мер, 14% от, от сумата за програмата за развитие на селските е, райони е 14%. 14% от общата сума. Тоест, това е един от регионите, който дава най-много в сравнение с другите, които предоставят 6% от общата сума. А, през 2016 година беше предложена сумата от 21 милиона, която да се е, добави към предишно предоставената сума. А, а, ние взехме пред, предвид а, обещанието на, на властите на Кастия Манча 366 хиляди хектара да бъдат посветени на тази дейност за, вместо 258 хиляди, както беше в първоначалното предложение. А, и това отговаряше на нашите изисквания. Както исках да. А, както, както казахме, междувременно няма някаква промяна и по помощта за биологичното производство за биологичното земеделие не е помощ за допълване на доходите, а резултатност. Така че това е мярка, която има за цел да компенсира загубите, а не е, не е помощ за, допъл, за, допъл, за допълване на доходите. Така че смятам, че е, по, по принцип резултатите са добри, предвид, е, че този регион е регион, който е, е много по-малко продуктивен от други региони и съответно загубите са по-малки, отколкото в други региони. Благодаря. А сега колегите имат думата. Госпожа Айосо е първата. Благодаря, госпожо председател. Аз е, внимателно изслушах вносителите на петицията, представителката на Кастилия, Ламанче и комисията. Става дума за това, че е, земеделските стопани от Кастилия Ламанча са в правна несигурност. Те са се ангажирали при определени условия за срок от 5 години. И след това се оказва, че с 67% им намаляват помощите. Това е правна несигурност. Същевременно правителството на Кастиля Ламанча говори за количества, за хектари. Комисията логично ни говори за критериите, които се прилагат и които трябва да се прилагат. Но всичко това е много субективно. Следователно мисля, че трябва да се разследва защо се прави промяна, като не чуваме аргументи за тази програма за развитие на селските райони. Не би трябвало да се посяга на обещаните плащания. И точно това не се поставя под въпрос. Имаме намаление с 67%. Това ми се струва безобразно. Това наистина създава огромна правна несигурност за земеделските стопани. И искам да помоля комисията да направи така, че да не се случва до... стига до подобни случаи за кооперативите в Испания защото не е едно и също да си биологичен земеделец в автономна провинция и някъде другаде. Много са важни правомощията на местно ниво, но трябва да има еднакви норми за всички. Тук имаме драстична промяна. 67% от помощите. Става дума за много пари. Благодаря. Thank you. Mr. Gutierrez Prieto. Благодаря, господин Готиерес. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че тук има два въпроса, които трябва да се анализират. Първият въпрос е, разбира се, това, че е нарушено законодателството в автономната провинция и за това и тази петиция остава отворена обективно от правна гледна точка имаме нарушение. Правителството на Кастиля Ламанча е излязо с решение от март 2015 година, като комисията е обяснила, че трябва да има официално одобрение, което е направено 6 месеца по-късно. Как може да се отнема право, след като е, имаме одобряване на програмата едва след 6 месеца. Виждаме, че от правна гледна точка няма нарушение, но също но политически това е една много лоша стъпка, защото това е програма е, за развитие на селските райони, която се е предоставила на комисията през 2013 година и съгласно Европейската комисия става дума за огромна документация, но същевременно и 77 файла, които не могат да се одобрят заради много ниското качество. Това ни каза Европейската комисия. Същевременно трябва да се има предвид, че през март 2015 година се излиза с решение, което няма как да бъде изпълнено, защото все още няма одобрена програма за развитие на селските райони. И това е и предмет на петицията – защото се взема решение, като се казва, че всичко ще зависи от окончателното одобрение на програмата за развитие на селските райони. Как е възможно да се поемат стъпки, които ангажират земеделците, без да има окончателно одобрение на програмата? Това наистина е груба грешка. Необходимо е госпожа Соряно да ни обясни как е възможно да се взема такова решение, което няма никаква основа политически и правно като одобрение от Европейската комисия. В Кастилия Ламанча се води дебат за това, че регионалното правителство трябва да предварително да си одобрява бюджета, а не да излиза с решение по програма, която още не е одобрена. Именно за това, както казва и Европейската комисия, няма как да има обективни очаквания възоснова на решение, изпразнено от правно съдържание. Това обаче е наистина много груба грешка два месеца преди изборите – в този случай е взето решение за тези помощи, което се оказва след това измамно. Така че от моя гледна точка, ако разгледаме чисто субективни причини е едно, но обективно няма на практика нарушение на програмата за помощи. времено, пак казвам, ако тази петиция остане отворена, ще бъде интересно да се разгледа какво е направена какво е направено от предишната администрация, защо е изляза с такова решение, без да има одобрена програма за развитие все още. Благодаря. Мисис е, Естерас Ферагут. Естерас Ферагут, благодаря. Първо искам да благодаря на вносителите на петицията и да кажа следното. Когато едно правителство или управление излезе с определено решение, е ясно, че дори да няма първоначално политическо съдържание, след това се изпъва с такова. В този случай се е заложил на биологичното земеделие и това ми се струва добро – като подход на Европейската комисия също следователно е съставено решение, в което се предоставя тази помощ от страна на управлението, което е на разположение на всички. След това обаче се прави точно обратното с намалението – мисля, че в този случай няма как да има намаление без да се навреди на гражданите. Следователно, президентът, който онаследи Мария Долорес де Госпедал, взе мерки и всички тези граждани от Кастилия Ламанча, които получаваха помощта, които имаха определени очаквания, които бяха отглеждали съответните култури, се оказаха излагани. Защото това е много голяма загуба на правна сигурност. Освен това означава, че ние вече няма да се доверяваме на това, което ни казва управлението. И също така, както казаха и вносителите на петицията, така се нарушава доверието. Ясно е, че една такава стъпка е най-вредна за самите граждани на място. Аз е, самата смятам, че петицията трябва да се остави отворена и да се обясни защо управлението на Кастилия Ламанча в този случай е причинило загуби на толкова много граждани, заети в биологичното земеделие. Комисията каза, че това е тема, която не е точно в европейските правомощия, но европейските правомощия обхващат правната сигурност и правата на човека. Благодаря. Благодаря, господин Вайц. Благодаря. Ще говоря немски. Това е по-лесно за мен. Най-напред задава се въпроса, защо едно правителство намалява помощите за биологичното селско стопанство, биологичното земеделие, след като а, това е приоритет за европейското за европейското земеделие. Но аз не зная ситуацията в Испания. това е по принцип въпрос като, като цяло, по принцип. Обаче, когато ние фермерите подписваме договори, то тогава ние се обвързваме да спазим договора и то за цялата година, за всичките години напред. Въпросът е, че нашият партньор не е задължен да спазва договорите. Няма правна сигурност за фермера да получава съответните помощи. И това е конкретен пример, това, което се казва – в момента тук. Какво се случва с един фермер, когато се променят политическите мнозинства? Аз трябва да изпълнявам договора си, но не получавам нищо в замяна. И това е принципен въпрос за Европа защото фермерите са зависими от публичната подкрепа. Това е въпрос човек да оцелее или не в земеделието. Затова аз съм за това да се остави петицията отворена. Петър Яр? Петър Яр. Мога 100% да се съглася с това, което каза колегата. Става дума за доверието. Е, всеки казва нова година, нов късмет. Е, добре. Е, приключва се една програма, идва следващата, нови правила започват да въжат. Хубаво, обаче на всичко си има граници. Трябва да има някаква предвидимост. Нека видим каква е петицията от страна на фермера. Има значение дали програмата е приета или не. Фермерът си е направил бизнес план, направил е своите сметки и казал е при тези условия мога да работя. Той се е обвързал с това да произвежда биологични продукти. В Германия не познавам до момента случай да се съкръщават съществуващи програми. Винаги програмите са завършвали така, както са започвали. Но апелът ми към колегите е вижте перспективата на фермера. Това понякога може би е антиреклама за биоземеделието, защото аргументът може да бъде ми тогава не произвеждайте биологични продукти. Въпросът към комисията ми. Средствата правомерно ли бяха изплатени или не? Тоест, можеха ли да се изплатят тези средства, така както се предлага? Е, тук ще спра. Не може обаче да, да се действа така. Ако аз бях засегнат, така щях да демонстрирам, ама по-добре е да не говоря. Thank you. Mr. Terika Brás. Господин Терикабрас. Всъщност аз няма какво толкова да добавя. Колегите вече казаха доста неща и аз съм съгласен, но бих искал наистина такива дискусии да се водят малко по-рационално, а не с партийни пристрастия защото искам да обърна внимание на тези, които говорят за ретроактивната мярка, че се оплакват от мярката, но те сами са взимали такива мерки за помощите при възобновяемите енергоисточници, защото имаше едни помощи за ВЕИ и те самите предприеха такава ретроактивна мярка, което ми се струва доста антиевропейско. Така че не би трябвало тази дискусия да се превръща в дискусия на партийно пристрастените. По-скоро съм съгласен с казаното, че петицията трябва да остане отворена. Thank you very much. Е, Благодаря. Сега давам думата на вносителя. Вие чухте дискусията, чухте позицията на комисията. Имате думата за две минути. Благодаря ви. Искам да внеса един нюанс в това, което каза господин Гутиерес, който е от същия регион. Ние сме земеделци, ние подписваме договор, който ни беше предоставен от администрацията. Договор, който съдържаше условия Същевременно не става дума за очаквания, става дума за договор. И когато се променят парите и се променят количествата, биологичният замеделец няма как да продължи, а същевременно договора трябва да се изпълни, защото когато не си изпълниш договора, има юридически последствия. Аз може би трябва да направя някакво резюме на чутото. На първо място ще кажа, че имахме диалог на гражданите в Толедо и говорихме за това, което се случва в Кастилия Ламанча и за това, че то не е добро и трябва да се поправи. След това Казва се, че не може да се определя помощ преди е, да е одобрена програмата за развитие на селските райони, защото чрез тази програма постъпва европейското финансиране. Но така или иначе, е, вече договорите бяха подписани, те не могат да се променят. И е, вие казахте, че става дума за груба грешка, но всъщност трябва да кажа, че също Тата стъпка се направи и на още две места. Не може да се вземат такива решения по подобен начин. От друга страна, видяхме, че Европейската комисия в крайна сметка е дала своето одобрение на програмата, която е предоставена и тази програма е съдържала изчисление на изгубените количества. По отношение на казаното от комисията, е, ще уточня, че Кастилия Ламанча не е много производителен е, район. Така че същото количество земя произвежда по-малко, именно за това трябва да се полагат повече грижи. По отношение на площите, 2015 година имахме около 370 000 хектара. Същевременно, ако в крайна сметка Кастили Ламанча не си поправи грешката и не направи промяна, доста от земеделците ще трябва да се откажат. Ще кажа, че в Европа картината е много разнообразна. Има райони, където се развива повече биологично земеделие, има и други, в които това не се прави, но комисията всъщност позволява по този начин една автономна провинция да не се придържа към правната сигурност. Има ли договор, той трябва да се спазва. Благодаря. благодаря и благодаря за това, че дойдохте и представихте тази много сложна петиция. Сложна не само от политическа гледна точка, но от много перспективи. Комисията каза, че няма Нищо ново, няма ново развитие от лятото, няма допълнителни неща, които да са се случили, но въпреки това въпросът е политически чувствителен и смятам, че трябва да задълбаем. Затова предлагам комисията, да, да извинявайте, петицията да остане отворена. Предлагам Петицията остава отворена и я изпращаме в Комисията по селско стопанство за становище. Защото от правна гледна точка въпросът е в компетенциите на Комисията по селско стопанство. Тоест, не да ни даде само информация Комисията по селско стопанство, а и да излезе с становище доколко съществуващите разпоредби и програми са в съответствие с това, което се е случило. Благодаря. Благодаря и за доверието в Европа. А сега аз трябва да напусна. Отивам в работната група по Брексит. И ви оставям в ръцете на много по-приятен ръководител, председател Пълчаки. Мисля, че няма да отсъствам дълго, така че ще се видим отново, но ви оставям в добри ръце. Enthusiastic.

Ще говоря на матерния си език унгарски. Къдеш брата им? Колеги, приятели, Преминаваме към петиция 1525 от 2016 година. Това е много сложна материя и много чувствителен е въпросът. Испанският гражданин господин Ариас казва, че има около 379 случая на неразкрити убийства, извършени вероятно от терористичната група ЕТА. ЕТА. Tizen egyedikén ebben a bizottságban през октомври 2017 година, ние на 11 октомври по-точно, говорихме по тази петиция и решихме, че това е много сложен въпрос и много чувствителен въпрос и решихме да изпратим е, писмо до Испанското правителство, до Европейската комисия и се опитахме да напреднем в този въпрос. Получихме отговори на някои от нашите писма, но се оказва, че комисията по петиции не е доволна от качеството на, въпър... на отговорите. За това някои от нашите колеги помолиха тази петиция да се обсъди отново. И сега започваме именно с този дебат. Ако позволите, ще дам първо думата на представителите на вносителя. Или господин Ариас, или господин Делаторе. Си, buenas tardes. Добър ден. Благодаря ви за това, че ни изслушвате днес. Първо искам да ви припомня кой съм, освен председател на асоциация. Аз съм син на един убит от ета, един от многото убити. Баща ми беше главен прокурор в Андалусия. И тук в тази зала има и други роднини на убити. Ех, и Тереза Херенес да са ли, чието близки са били убити. Имаме нещо общо и целта е било а, държавата да да бъде, е, да, да поеме отговорност. Знаете, както казах, е, чрез е, раз, раз, различни, различните групи на които имаха власт, да бъдат засегнати. Баща ми, както казах, беше главен прокурор, бащата на Майте беше политик, на трет... Все още 357 са неразкрити убийства и ни, нищо не е направено. Министъра на, право, правосъдието и главният прокурор се отговорил, министра на правосъдието отговаря с общи, общи термини и е, прехвърля нещата към аудиенция национал. Прокурора на аудиенция национал се е, позовава на доклад от 2011 година а, и на Майта, която беше тогава председателка, сега е депутатка, но нещата в... с нищо не са се променили и ня... няма никакво развитие от 2011 година. Тоест, две от четирите е, отговора са абсолютно общи и е, не, неподробни. И имаме също така е, и Долорес Делгадо, която беше прокурор, прокурор тогава. На нея бехме изпратили писмо, но в новото правителство тя се оказва министър на правосъдието на, а, на, право, на правосъдието и би трябвало отново да, да и се прати писмо на тази тема. Затова и, и предвид, че другите е, испански институции не са отговорили да, да се обърнете отново към органите на полицията, на други включително и като към омбудсмана, както и включително и министър, Министерството на вътрешните работа. Това, което искаме е делегация на Европейският парламент да посети тези институции в Испания по време на мисия и да им зададе въпроса защо не сте отговорили. В крайна сметка става, става дума за човешки права. Аз съм жертва на тероризма и е, представлявам хората, които са лишени от глас тук. Аз съм аз представил представител и на е, убития ми баща. Необходимо е да по някакъв начин жертвите да бъдат компенсирани, но има и нещо по-страшно. Е, Аудиенция Национал ни заблуждава, ни лъжа. Казвам го ясно и без увъртания. Излъгаха ни. От, защото един от тези 379 е Мигел Касо. И след, той, той беше убит, неговия заместник беше убит, те бяха представители на партида Популяри. И преди, само преди две седмици ни, ни казаха, че просто де, деянията на извършителите са били е, са, са, са, са получили съответното наказание. Представете си, казват, казват че ма, деянията са, са били санкционирани. Тоест има, има противоречие между казаното от прокуратурата и аудиенция национал. Не, става дума за два, за, за, за, за два случая, свързани с съветници на Партидо Популяр, чието е, убийства не са разкрити. Там, там, се, там, там се казва, в документацията се казва, че няма, е, не разполагаме с имената на извършителите. Но Тук, тук се казва аудиенция национал. Използва тези два случая, тези два казуса, които не иска да, да разреши. Всички убийства, извършени от терористичната организация ЕТА, са били разследвани по съдебен и полицейски път. И извършителите са били съдени във Франция или в Испания. И в, в, повече, в повечето случаи извърши, извършителите са получили съответните присъди. Това е лъжа. Каз, казва се всички жертви на тероризма от страна на ЕТА са били обещетени. Това също е лъжа. Защото от от 1999 година е прието законодателството за обещетяване, компенсиране на жертвите на тероризма, но нищо не е направено. А, и всичко, и още, още веднъж наблягам на това, че всичко това са лъжи. Защото след а, За, за, защото има 7, има 7, седем ка, случая, в които има и физическа разправа. Така е. В много от на 300 случаи въобще не е водено разследване. И още нещо. Аудиенция Национал правя анализи от е, края на 80 80-те години нататък. А знаете, че ета, ета съществува десетки години преди това. Защо? Защо е това? Просто защото знаете, че след това беше приета закон за амнистия. Така е, така че убийците всъщност попаднаха под разпоредбите на закона за амнистия. Казвам го просто защото от 59-та година до 79-та година има 70 неразкрити убийства. За... Така че Аудиенция Национал не е провеждала разследвания по тези убийства. и, и не, не, не, не, се, не се е търсело и отговорност от а, а, тези, които са, са давали заповеди за убийствата, а се, евентуално се, се е търсило отговорност от извършителите. Спомните си, че в а, а, процесите срещу нацистите се, в крайна сметка се, се търсеше отговорност от тези, които даваха заповеди. Така че а, за Трябваше дори да стигнем до Аржентина, за да видим какво да, за да се правят изследвания. Защо се случва, а защо в Испания се случва това? Ние сме просто не, не, не, не, не знаеме какво да направим. Единственото нещо, което искаме е справедливост. Ние не искаме парично обещетение, а единствено да има правосъдие и справедливост. Благодаря. Давам думата на представителя на Европейския. Uh, Благодаря, господин председател. Наистина това е на много, много деликатна тема и още веднъж искам да изразя моята симпатия към жалбоподавателите и жертвите на тероризма, но правомощията на комисията са такива, че ние не можем да направим нищо, за да възстановим справедливостта. Единственото, което можем е да подобриме положението на жертвите от тероризма и техните семейства в Европейския съюз. Миналата година бе приета директива, която ще влезе в сила през септември, която въвежда допълнителни права за жертвите, включително и жертвите от е, тероризма. Така че е, ние ще бдиме, защото тази директива да се прилага от 2018, септември 2018 година нататък. Ще също така е, създаването на Европейски център за е, е, подпомагане на а, жертвите а, от а, атентати с огнестрелни оръжия. Аз наистина съжалявам, че ние не можем да направим нищо повече, но правим все пак всичко възможно от тук нататък нещата да бъдат много по-благоприятни за европейските граждани. А сега давам думата на колегите. Госпожа Стара Фераут. Първо, благодаря на жалбоподавателите и по-специално на Майте и на Тереса членки, които наистина знаят най-до, най- най най добре за какво става дума. На 11 октомври проведахме едно заседание, което беше така, имаше много страсти и вълнения. Повече от, наистина, повече от 44% от убийствата са не, неразкрити. И Има, зад, има, разбира се, не става дума само за извършителите, но става дума и за организацията, която е дала заповеди. Знаете, че имаше и една, един терористичен акт в Майорка. А, два след но при, при всички случаи, в никакъв случай, испанските власти не бяха на а, висотата на исканията. Аз като под, подкрепям а, казаното от жалбоподавателите и, на, и Тереса, и майте. Наистина трябва да изпратиме писма на всички е, заинтересовани е, власти, полицията, омбудсмана и така нататък. И наистина е, би било добре да, да имаме, е, да организираме една. Е, мисия през тази година. Знаете, че ние не можем да провеждаме повече от две мисии а, е, годишно, но наистина мисля, че тази трябва да бъде е, приоритарна. Така че ще, по, ще по, говоря с е, председателката, защото мисля, че наистина е, подобна мисия е от значение. Комисията казва, че това е правомощие на държавите членки знаете, че комисията нямаше и правомощия в случаите, когато става дума за отвлечени деца. Но си, си, си спомняте, че с мисия постигнахме много добри резултати, защото една мисия винаги може да създаде някакъв нов, нова дин, динамика. Така че а, както казах, по този, по, по, по, тази, по, този, по този начин ще изразиме и а, своята подкрепа асоциацията, жертвите и така нататък. И да спомогнем по някакъв начин, може би наистина, да се е, вземат мерки за разкриване на тези 44%, които все още са неразкрити е, убийства. Тереса. Благодаря, господин е, председател. Имам късмета, може да, да знам кой, кой е бил убиеца на моят брат, който беше съветник на кмета на Севиля. Той беше убит, както и неговата съпруга. И включително е, неговият е, извършителя на убийството беше е, осъден и лежи от 99-та година в затвора. Но убийците на Хуан, на Маргарита, на други нямат, нямат късмета, който имах аз или късмета, който имаше Майте, да знае кой е убил техните близките. Не знаят те не знаят кой е поставил бомбата, кой е взел решението за това. Те не знаят и кой е възложил е, тези убийства защото не винаги най-важен е, е извършителя, най-важен е кой е зад него. Така че бихме, мог, бихме, бихме могли е, да работиме за това. И съобщението на това, че ета се е, разформири, разформирова, да, но, но те не е, те, те в никакъв случай не направиха нищо за жертвите. Е, те, поис, те, те, те поискаха е, те се извиниха на, на, на, на хората, но се извиниха по един абсолютен а, е, така общ а, е, и не, а, неефективен а, начин нито на мене, нито на майте. Така че това не, това, не, това, не, това не сложи край на нещата, защото по, още над 400 убийства продължават да бъдат неразкрити. Преди една година, когато тук бяха представители на семействата на тези 357 убити, тогава казахме, че да, нещата да се раз, развиват, да, да има напредък, да се направи нещо повече. Е, тогава имаше много повече представители тук в залата и всички бяхме съгласни, че трябва да проведеме мисия на място. Е, не знам защо отложихме нещата. Така че, защото все още има стотици семейства, които изискват да узнаят истината и искат справедливост. Знаете, че ета никога няма да си сътрудничи с нас. В ета всички знаят кой е извършил убийствата и кой е заповядал тези убийства те имаха, въз... те имаха възможност да си сътрудничат с е, съдебните власти, с е, правосъдието, но те не, но те не го правят. А, но ние, понеже сме от другата страна, от страната на, на, справ... на, справед, на справедливостта, на истината, трябва да направиме нещо за жертвите. Затова аз призовавам нашата комисия да организира мисия, да се срещнат с министра на външните, на вътрешните работи, с шефа на полицията, с представителя на Върховната прокуратура, за за да може да се постигне някакъв напредък. Аз отлично познавам директивата, която беше е, приета. Аз участвах в нейната подготовка, знам в момента следа отблиза е, нейното приложение, но но като цяло мога да ви кажа, че много малко в тази директива се отнася до жертвите на а, тероризма. Аз разбирам, че комисията няма правомощия в тази област, но Европейската комисия и нашата комисия трябва да има прав, правомощия, за да осигурят на всеки един гражданин на Европейския съюз равноправен достъп до правосъдие и до справедлив съдебен процес. Благодаря, господин председател. Стана дума за моя брат и може би за това трябва нещо да поясня. Той беше убит за това, че беше роден лидер в Социалистическата партия. Той се бореше за правата на човека. Ние създадохме група, това беше група на граждани от страната на баските. Тази група получи наградата Сахаров, но моят брат и също така Хосе Луис, неговия приятел, който беше журналист и активист, който получи наградата Сахаров 2000-та година. Те бяха разстреляни. Аз мисля, че те бяха преследвани именно заради типа хора, които бяха. И наистина няма как да не сме изумени. Как е възможна такава огромна безнаказаност – но ще ви кажа и нещо друго. В страната на баските много повече са преследвани заради това, което мислят, отколкото са убити. Става дума за една цяла система на всяване на страх, на преследване. Това напомня повече структурата на италианската мафия дори. И като четем делегираните актове от Варшава, виждаме нещо много сходно, що се отнася до системите, при които сме израснали и нашата борба за правата на човека. Искам да говоря за един случай на убийство в Сан Себастиян, например. Моето селище, което е близо до Сан Себастиян, също има такива случаи на убийства над 30. Сан Себастиан е един от най-красивите градове, но тези хора бяха убити в колите си, в магазини, пред къщата си. Въпреки това се изчака с решението на съда до, изпращане, до изплащане на компенсациите и веднага на следващия ден досието беше хвърлено в кощето. Но тук става дума и за морално възмездие. Именно за това комисията трябва да дойде в Испания. Много неща се промениха. Сега има и ново правителство. Могат да се изпратят нови писма, дори да не е отговорено на предишните. Има и направени грешки, като ние със сигурност можем да помогнем, защото става дума за тероризъм и за правораздаване, но ние също сме европейски депутати и можем да говорим за това, че някои трябва да изпитат срам от направеното. Необходимо е сега при новите обстоятелства да потърсим нова информация. Защо да не го направим? Нека го направим. Колегата Терикабрас. Благодаря ви, господин председател. Всъщност, аз едва ли трябва да взема отношение, след като чухме такива драматични и ужасяващи истории, но... Ту ми симпатия, ми афект. Но съм тук, за да споделя своите чувства, за да изразя своята солидарност. Ето защо съм съгласен и наистина Настоявам, трябва наистина да се направи необходимото, но тук става дума за действия на полицията и съда. Ако моите колеги го желаят, то аз съм съгласен. Нека организираме посещение, но е необходимо да има посещение за установяване на фактите, както често определяме такива посещения в нашата комисия. Защото да, има факти, те са ужасни не става дума, примерно, да отидем в Доняна и да видим там а, какво е влушаването. Не, тук става дума наистина за ужасяващи неща. Така че казвам, добре, нека да отидем. Ще отидем лично. В това няма проблем. Необходимо е също така да упражним натиск на всички нива, да пращаме писма, да има кампании, да има изисквания. Това ми се струва напълно уместно. Заедно и с други действия. Защото позволете ми да кажа следното. Дори да се стигне до правораздаване, истинска справедливост никога няма да има ако ще да ги осъдят и на 400 години затвор. Тази ужасна болка, мъка ще си остане с вас през целия живот. Така че, затова казвам, добре, ако смятате, че трябва да има мисия за установяване на фактите, добре, нека го направим. Но дори да има такава мисия, тя няма да постигне абсолютно всичко. Можете да разчитате на моя глас. Аз говоря просто за това, че е необходимо наистина да направим нещо, но колкото по-ефикасно е то, толкова по-добре. Благодаря. Сега като председател ще направя своите заключения, но преди това нека кажа няколко думи като член на парламента, член на тази комисия, който отговаря за тази тема в НП. НП подкрепя вашата петиция и със сигурност усилията да се направи максималното така че истината и справедливостта да възтържествуват. Но след проведения дебат ще направя пет заключения. Първо, естествено, ще оставим петицията отворена. Мисля, че между нас има консенсус, че тя трябва да остане отворена и че трябва да продължим да работим по тази тема. Второто искане, което чух е да изпратим мисия за установяване на фактите в Испания. Можем да запишем това искане и да го предадем на органът, който ще вземе решението. С други думи, координаторите – Моето лично мнение, ако позволите, е следното. Предполагам, че испанските органи не отдават необходимото значение на тази тема. Затова и е важно Европейският парламент да излезе с искане да упражни натиск върху испанските органи да направи необходимото. Третото ми заключение. Новият министр на правосъдието в Испания преди отговаря за борбата с тероризма, така че ние отново ще изпратим писма и в тях ще посочим, че очакваме по-конкретни отговори и стъпки от страна на испанското правителство. Четвъртото заключение ще изпратим всички тези документи и на испанския омбудсман, който не е член на испанското правителство и може да подходи по различен начин. Ще поискаме и тяхното експертно мнение. Мисля, че това можем да направим Струва ми се, че между нас има консенсус, а на вносителите на петицията само ще кажа не се отказвайте. Знам, че е необходима огромна енергия, но трябва наистина да се направят тези усилия. Ние сме на ваша страна, ще направим всичко по силите си, както сме го правили и до сега. Но разбира се, ние не можем да вземем решение вместо испанската правосъдна система. Ако можеше да го направим, е, щяхме отдавна да сме го направили в името на справедливостта. Но, за жалост, окупираме до правомощията на испанската съдебна система. Сега за две минути давам думата на вносителите. Благодаря. Благодаря. Смятаме, че има нещо, което, на, на, на което трябва да настем. Става, става дума за престъпления, извършени от ета, които са, разбира се, е, престъпления срещу е, човечеството. Но тук не става дума само за престъпленията, става дума за правото на истина. Но има и нещо, което е свързано пряко с самите престъпления. Става дума за безнаказността. Искаме нещата да са ясни. На 25-те ще се навършат 20 години от убийствата на Сенонел Семарено. 20, 20 години на безнаказаност. 20, 20 години преди, пред, през декември се навършиха и от, смет, от смъртта на Касо знаете ли, в, в, в Аржентина просто е, се, е, при, се признаха през престъпленията. И тук е проблема. Проблема е безнаказаността, защото когато Аржентина поиска от Испания съответните документи относно случилото се, за, за да разследва случая с а, Комареньо. Отговора на Испания беше, че случаите с Касо и Помареньо вече са били разрешени и санкции са били приложени. Това е лъжа. Това е, това е лъжа безкрайна. Продължение на, на, на 20 продължение на 20 години тези е, убийства са останали е, неразрешени. Не е, разрешени. И когато хората сами са отишли в е, Аржентина, със собствените си средства са успяли да, да, да, да, да, да, да доведат нещата до там, че Аржентина да започне разследване и когато а, е, раз, Аржентина поиска от нас допълнителни а, информации, ние Испания им а, ги излъже казвайки, че случая случаят е разгледан и че санкции са били наложени. Тоест, целта е, че Испания не иска по никакъв начин подобни престъпления да бъдат разследвани. А, не, не, не, не, не, не ни предоставя необходимите директни отговори и и не, не отговарят на нашите писма. И още по-страшно. Вие смятате, че като членове на тези парламенти, смят, смятате ли, че една държава членка на Европейският съюз може да лъже друга страна и не, и не, и не, и не и не провежда разследвания. Може ли една държава членка да лъже Аржентина и да казва, че случая с Касо и Морено са били разследвани? Може ли една, държ... Може ли една, една държава членка да показва такова неуважение и потъпкване на човешките права. Може, може ли да се, да се да биват по, по, по, по, по този начин лъгани и е, презирани един аржентински съдя, едни роднини на е, жертвите? Може ли и за това е важно вие да дойдете в Испания, да се организира една мисия в Испания, за да поискате а, преки и истински отговори на тези въпроси, които задавам. Благодаря и така повтарям, ще оставим петицията отворена. И ще предприемем стъпките, които вече споменах. Включително ще помолим мнението на Испанския омбудсман, след което ще обсъдим ситуацията отново в Комисията по петиции. И сега преминаваме към последната петиция за днес. Това е петиция 0665 от 2015 година от германски гражданин за финансирането на летище Франкфурт. Доколкото разбирам, пет... вносителят не присъства но на базата на анализа, който получихме, може да видим, че съдържанието на петицията до определена степен а, не е 100% вярно, ако мога така да се изразя. Искам да дам думата на господин Херенс от комисията да представи позицията на комисията. Благодаря. Аз ще говоря на английски. Мога да бъда много кратък, защото когато получихме петицията, мога да обобща. Разбрахме, че Франкфурт, летище Франкфурт ще получи финансиране от Европейския съюз, което означава, че данакоплатците ще, ще финансират допълнителното шумово замърсяване. Ние разследвахме този въпрос в провинция Хесен – и видяхме, че за този период 2014 и 2020 година Европейския фонд за регионално развитие не, фун, не, функциони, не финансира тази инфраструктура. В, както казах, регионалната програма в Хесен не включва съфинансирането на големи инфраструктури като летище – Франкфурт. И няма какво да добавя. Това е което ние видяхме в нашия анализ. Благодаря, господин Херен. писмените анализи сочат, че вероятно става дума за недоразумение. Вероятно вносителят не е бил добре информиран, така че това, което ни остава да направим е да затворим тази петиция. И така с това приключваме работата днес. Закривам заседанието. Желая ви приятна вечер. Утре ще започнем с заседание на координаторите. След това ще имаме гласуване. Така ли?